Bene, colleghi, l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla situazione. И така, минаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на Комисията и съвета по повод на положението в България. Давам думата на господин Лескиевичус, заместник министър. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Рединг, уважаеми дами и господа, много съм развълнуван, че съм днес за първи път тук и така ще бъде през следващите 179 дни. Аз съм партньор и моя да ме приемете като такъв, да оцените желанието ми да бъда конструктивен сътрудник вие приканихте председателството да излезе с изявление за политическото положение в България. Това е положение, което причинява безпокойство и тревога сред европейските депутати. Това е политически въпрос, който според вас заслужава дебат. Зачитам вашето желание да организирате такъв дебат. Винаги, когато ни поканите, ние се отзоваваме и аз изразявам готовност да изслушам мненията ви по този въпрос. За съжаление, все още не мога да изляза с изявление от името на съвета, защото съветът все още не е обсъдил положението в тази държава и няма какво да каже. Съветът не провежда дебати или поне в много редки случаи, свързани с вътрешната обстановка в държавите членки. Това не е така обаче за Европейският парламент. Ролята на всеки парламент е именно такава да обсъжда значими и важни събития. И именно такива събития са събитията, по които вие поканихте съвета да се произнесе. Съветът представлява държавите членки, а България е именно една такава държава членка. Така че моля да приемете моята роля на представител на съвета днес тук. Това няма да бъде лесна роля. Тук съм в качеството си на представител на съвета и очакват от мен да изляза с становище от името на съвета. Същото мога да направя и в обратен смисъл. Мога да канализирам вашите послания по посока на съвета. Да съм ваш посланик, с други думи. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Сега думата се дава на комисаря Рединг. Благодаря, госпожо председател. Комисията с загриженост наблюдава на развитието на обстановката през последно време в България. Зачитайки е, националните правомощия, е, ние смятаме, че някои обстановки, някои положения могат да имат последици за Съюзът като цяло и аз имам предвид в частност спорното назначение на ръководител на Националната агенция за, за, на Агенцията за национална сигурност. Е, още повече, че този орган, предвид на скорошното прехвърляне и разширяване на правомощията му, играе решаваща роля в борбата с организираната престъпност. Е, комисията приветства това, че Българският парламент е, отмени спорното назначение. Председателят на комисията Барозо категорично заяви по повод на, срещата си с министър-председателя на България Орешарски преди две седмици. По този повод председателят на комисията Барозо заяви, че развитието на обстановката поражда безпокойство не само у комисията, но разбира се и сред българското общество. И в тази връзка комисията подчертава необходимостта бъдещите назначения на стратегически постове да стават в рамките на процес, който е открит, прозрачен и основан на достоинствата на кандидатите сегашните е, политически събития и е, публичните протести е, в България сочат необходимостта от реформи в страната. Те също така свидетелстват за дълбоката загриженост на българското общество за върховенството на закона. България трябва да продължи по пътя на реформите и сега е моментът е, да засили е, своите усилия за реформа на съдебната е, система и за противодействане на корупцията и организираната престъпност. Комисията все така ще си служи с механизма на сътрудничество и проверка, благодарение на който тя получава особена роля наблюдението на напредъка на България в тази област. Комисията е решена да направи всичко необходимо, защото държавите членки изцяло да спазват задълженията си, проистичащи от европейското право и за тази цел няма да се поколебае да се възползва от всички инструменти, с които разполага. Що се отнася до България, Европейската комисия е, все така ще помага и съдейства на България, така че тя да може да постигне необходимите резултати и да осъществи необходимите реформи. Механизмът е, за сътрудничество и проверка е един ефикасен инструмент за това. Благодаря. Благодаря много, госпожо заместник председател на комисията. Сега преминаваме към ораторите, които ще се изкажат от името на политическите групи. Първо давам думата на господин Вебер от името на Европейската народна партия. Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, оглеждам се наоколо в залата и виждам, че редиците на социалистите са уредели, сякаш интересът им към основните права е затихнал. Казаха, трябва да се обсъждат основните права. В Унгария, в България и навсякъде, нали така? Но вече камерите не са в залата и социалистите също не са тук. Колеги, колеги социалисти, малкото от вас, които все още са в залата, отговорете ми, моля ви. Господин Свобода каза, че се е наложило социалистите да глътнат горчивия хап на крайно десни партии. Но какво е било дадено в замяна? Пари ли са били обещани? Постове ли са били обещани? Руско влияние ли е било обещано? Изглежда, че ядрени договори а, са отишли в Русия. Какво се случва в България? Заместник председателя на комисията, госпожа Рединг, е права. Още първите решения, които взема това правителство, са доста обезпокояващи. Е, борбата с организираната престъпност е, вече не е в Министерството на вътрешните работи. Десетки хиляди граждани протестират по улиците срещу случващото се в страната. Ясно е, че това не може да е добър признак за демокрацията в страната и за върховенството в закона в страната. Надявам се, че социалистите ще се вразумят. Надявам се, че Вивиан Рединг и комисията ще продължат внимателно да следят случващото се в България и да настояват основните права да се зачитат. Социалистите не трябва да си търсят извинения трябва да кажа истината на господин Станишев. ЕНП ще направи всичко възможно върховенството на закона да се върне в България. Искаме нови избори. Господин Фебер, приемате ли синя карта от господин Кирилов? като основен говорител на партия герб в европейския парламент нека да ви кажа първо че всъщност присъствието на вашата група тук е много по малко от тази на социалистите. и задайте си въпроса защо? вероятно оценяват ситуацията в едната и в другата страна. но аз искам само едно да ви кажа защото вие говорихте много общо да ви попитам само едно откога регистрацията за присъствие в парламента се смята за политически акт на подкрепа защото досега атака не е гласувала за нас за разлика от двете години когато вашата партия герб управляваше и те подкрепиха и правителството и гласуваха за всички закони. вие можете ли да правите разлика между едното и другото защото би трябвало да работим заедно. ние сме работили в албания в македония заедно да убеждаваме социалистите да се върнат в парламента. герб не е вече един месец в този парламент. отговорете ми можем ли да работим съвместно защото ние се нуждаем от опозиция? Благодаря за въпроса. От 3 часа съм тук в тази зала. Изказахме се критично за Унгария. Господата Свобода, Ферховщата, и Кон Бендит, най-големите шоумени, вече не са в залата. Това посочвам. И Настоявам социалистите да настоят пред своите приятели в България, че това е недопустимо. Борисов трябваше да стане министър-председател, а вместо това социалистите сключиха договор с дявола. Господин Вебер, към вас има още една синя карта. Искате ли да приемете този въпрос? Госпожо Йотова, заповядайте. колкото повече ви слушам толкова повече разбирам че страдате от някакъв особен вид раздвоение. преди малко в дебата за унгария защитавахте едни принципи сега в дебата за България сте точно на обратната позиция. очевидно преди обяд пишете за унгария след обяд за българия или поне това което услужливо ви го подават. но моят въпрос е следния: с какво право точно вие ще се обявявате против законно избраното българско правителство и волята на българския народ на тези избори и ще искате предсрочни избори в България. Аз искам ли предсрочни избори в Германия? За това, че вашето правителство е довело страната, вашата собствена страна до определени резултати, които очевидно не се приемат от всички. Благодаря. Да, наистина интересно. Искам да ви отговоря следното. А би било същото, ако господин Орбан влезе в коалиция с фашизоидна екстремистка групировка на крайната десница. Представете си, че се разберете с атака. То в такъв случай бихте правили услуга на крайната десница, а това на нас не ни се нрави и няма да го позволим. Благодаря. Господин Мораес, минути и половина от името на социалистите. Благодаря. Господин Дол не е тук и другите шоумени ги няма, както каза господин Вебер, като господин Комбендит, но има други хора. Току-що приключихме дебата за Унгария и анализирахме тяхните непрекъснати конституционни реформи. Сега обаче въпросът за България е много-много различен. Пак е източник на безпокойство за институционни промени и за това как те се отразяват на борбата срещу корупцията какво се случи в България е неправилно избран човек без сложен на главен пост в борбата против корупцията и организираната престъпност. Това може да означава създаване на една смесена игра, която няма нищо, няма парангон в Европейският съюз. Тук разполагаме с инструмент, който ни позволява да надзираваме именно този вид борба за водена в България или в някоя друга държава. Имаме вече такива проведени изслушвания в комисията Либе, например, за подслушванията и това ще продължим да правим именно винаги, когато има случай на нарушаване на човешките права. Така ще продължаваме да действаме и да активираме действието на този европейски надзорен механизъм в случаи като този на Унгария или този на България. Това е първият отговор от името на нашата група на повдигнатите от господин Вебер въпроси. Господин Мораес, приемате ли синя карта? Мистер Стоянов. Господин Стоянов има към вас въпрос. Вземам повод от нещо, което казахте, господин Мораес, във връзка с комбинирането на властови правомощия в Държавната агенция за национална сигурност на България. Смятате ли това, което разбрах от вашите думи, е да потвърдите или да отречете, че всъщност по този начин тази агенция беше превърната в едно ново щази. Благодаря ви. Не съм сигурен какво точно сте слушал, но не казах това казах всъщност, че в България един неподходящ човек е определен да заеме изключително важен пост в борбата с корупцията на Агенцията за национална сигурност. Наред с реорганизацията на агенцията, е, което не е в полза на борбата с организираната престъпност. Това казах. Благодаря. От името на Алде, госпожа Хюсменова, минута и половина. Уважаема госпожо Рединг, колеги, икономическата и финансова криза стана причина за политически сътресения в почти половината от европейските държави. политическата ситуация в българя не е изключение но за разлика от предишния дебат нашите закони се прилагат и институциите функционират нормално. в българя избрахме законността и демокрацията. проведоха се избори и има формирано правителство по конституционните правила. в страната ни има народно събрание което работи активно въпреки че бившите управляващи не ходят на работа и не изпълняват задълженията си. протестират част от гражданите и това също е законно и демократично. правителството се съобрази с първоначалните им искания и продължава да работи под граждански натиск който е постоянният му коректив. партия атака която визира господин вебер не подкрепя това правителство. тя не е в коалиция с партията мандатоносител нито с движението за права и свободи първият български политик който разчиташе на подкрепата на атака беше бойко борисов и тогава енп не изрази гласно неодобрението си. герб остана в изолация заради антидемократичното си управление и политическа некоректност. настоящото правителство е алтернатива и трябва да му се даде шанс защото е в обществен интерес то да преговаря за новия програмен период да изработи нов изборен кодекс и тогава да се проведат избори да уважаваме законността и демокрацията господа! ние сме тук в тяхно име. Е госпожо Юсменова, приемате ли синя карта? Да. Господин Ковачев. Два въпроса, на които ако може да ми отговорите само с да или не смятате ли че без парламентарното поведение на атака каквото и да е то би съществувало това правителство на господин орешарски да или не и смятате ли че предизборната кампания в българя беше както казахте демократична толерантна и по европейските стандарти? също бихте ми отговорили ако може с да или не. благодаря ви. ако вашата партия си беше на мястото в парламента, ако работеше, а не беше оставила избирателите си да очакват все пак нещо от нея, това правителство щеше да работи още по-успешно. А по време на а, изборите в България, това, което вашата партия направи, всички български и европейски граждани видяха. Благодаря ви. Благодаря, господин Таварес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Да, започваме друг един дебат, този път за България, след този за Унгария. Нова криза. Нова криза, която се очертава на европейския хоризонт, кризата на ценностите. И тя може да нанесе повече щети, отколкото предхождаща се финансова такава. Има проблеми в Унгария. Имаше съмнителни, съмнително проведени избори в България. След това назначаване на един съмнителен медиен магнат начело на Данс. Тя, тази това бе след това оттеглено това предложение, но фактът бе, че то бе направено. Назначението се случи. Ето за това следва да си поставим въпроса какво се случва там. Има ли действащи институции? Не можем да извадим извод от случващото се в страната. Именно за това комисията Крим си поставя за цел по силата на първи и втори член на договорите да стартира така наречения копенхагенски механизъм. Именно така ще бъде възможно да се отиде на посещение в държавата членка, където е регистрирано нарушението. Как, е, какви реакции ще предизвика това? Това е друг въпрос, но граждани, гражданските права на българи и унгарци трябва да бъдат защитени. Благодаря mr president uh, bulgaria is yet another country България е която се бори срещу бедността, срещу корупцията. Един от участниците в протестите ясно заяви, всички ние сме заедно. В България, в Турция и в Бразилия всички се борим за по различни причини, но всички не искаме правителствата да работят за нас. Ние всички искаме. А, ние всички се вдъхновяваме едни други, защото е недопустимо да не се управлява за гражданите. Недопустимо е партиите само да се сочат с пръст е, заради това, че никой не си е свършил работата. В крайна сметка те имат своята отговорност. България е най-бедната страна в Европейския съюз. По-малко от 400 евро на месец е средният доход. Е, да не говорим за пенсиите, които са по-малки от 1000 евро на месец. А, така, от, от 100 евро на месец, извинете. А, ключът към разрешаването на тази политическа и социална ситуация е в ръцете на работническата класа в България, на младите в България, на истински социалистическите партии. Крайно време е да има радикални социалистически промени. Благодаря господин Мърфи и господин Бинев. Една минута. Са на улицата, защото има тази свобода. В последните 4 години бяха арестувани само ако кажат нещо против управляващите защо европа чак сега обръща внимание на българя а пренебрегваше предишните многобройни сигнали за диктатура цензура и мизерия? енепе вашето поведение е лицемерие което отблъсква хората и увеличава евроскептиците. аз съм последният който би защитил управлението на социалистите. те създадоха и назначиха за опозиция псевдодемократите у нас но как е възможно четири години при много по лоши обстоятелства съсипване на бизнеса глад и мизерия тоталитаризъм самозапалващи се от отчаяние хора вие да не предприемете нищо? отговорете защо търпяхте кадафи в лицето на борисов? защо търпяхте българското кгб или щази в лицето на цветанов? защо е, търпяхте подслушването на всички в държавата мачкайки политическите и икономически опоненти? защо търпите президент избран след манипулирани избори и защо търпите шеф на финансовия надзор срещу когото има разследване от прокуратурата и полицията? благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в моята страна е абсолютно уникална и аз съм изключително горд за първи път да видя стотици хиляди млади хора които ден след ден вече двадесети ден днес отстояват последователно своята гражданска позиция. но нека да ви обясня малко по просто за мен какъв е основният проблем който доведе тези хора на улицата. той също не е толкова сложен. основният проблем дами и господа не са квалификациите които хвърляте сега към партиите които са направили на тях се крепи управлението на България. Основният проблем, дами и господа, е, че преди четири години тези партии бяха кръвни врагове. Те бяха една срещу друга по най-жесток начин, а в момента по абсолютно неестествен, франкенщайнски, безпринципен начин се обединяват една с друга. Ето това дразни българските граждани – тази безпринципност, която води и до корумпираното управление. И затова изходът е демократичният изход е нови избори които да дадат ясно мнозинство. благодаря ви. Е, господин има думата. господата Борисов и Цветанов свършиха чудесна работа, бяха много ефикасни в борбата срещу организираната престъпност. Настоящото правителство затваря главното управление за борба срещу корупцията и организирания и организираната престъпност и слага начало на ДАНС, всъщност вътре в ДАНС, полицията включва защо? За да скрие. Така че аз споделям твърдо и решително думите на казаното от е, толкова разумен човек като господин Мораес, който изяви своите съмнения относно назначението на Деян Пеевски. И аз имам същите съмнения. Изглежда, че госпожа Рединг на свой ред храни същите. Това са обезпокоителни знаци относно събитията, относно сигурността в България. Какъв извод можем да извадим? Фатален извод за демокрацията и за сигурността в едно демократично общество. До какви изводи ни води това? Водени до изводът, че коалицията, социалистическата коалиция и спечелените от нея 26,1% гласа плюс 7,3% на атака дават като резултат страховита смесица. Положение в което 7,30% от гласоподавателите взимат решенията в България. Ето това е то. Благодаря. Е, Благодаря, господин Диас Демера, минута и половина господин Лопес Агилар. Благодаря, госпожо председател. Някои членове на този Европейски парламент, които имат носят отговорност в областта на гражданските права. Участвахме в дебата за Унгария, участваме сега и в този дебат за положението в България. И не правим никаква отстъпка, не позволяваме двоен аршин, така че няма защо да прилагаме двоен аршин и при сравнението на групата на социалистите и на групата на ЕНП като числено превъзходство. Сега, нека да не превръщаме този европейски дебат в разменя, размяна на национални юмруци за пред българското или унгарското обществено мнение. Тук страшното е агенцията ДАНС Държавна агенция за национална сигурност, начало на която е сложен човек, който очевидно е неприеман от обществото в България. И за това обществото излезе на масов протест по улиците. Това означава, че тук трябва да се притесним за състоянието на гражданските права, където и да бъдат нарушени това. Нека да не забравяме изводите от доклада на нашия парламент от 2012 година, както и от съобщен, и изводите, които четем в изводите на Комисията за зачитането на основните права в хартата. Благодаря. Господин Пиркер има думата сега. Благодаря, госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията. Сегашното социалистическо правителство на България когато чрез своите кадрови е, решения, чрез начина си на формиране, е, доведе страната до едно прискърбно състояние. Вече 20 дена, както току-що чухме. За какво всъщност става дума? Става дума е, за сектора на сигурността в страната, за висше назначение, и още повече за разширяване на правомощията на Агенцията за национална сигурност без надлежния парламентарен дебат. Освен това, господин Пеевски е, е с опит и квалификация далеч под очакваното равнище за заемането на такъв пост. Да не говорим за това, че той е, е медиен магнат е, с сериозни делови интереси. Това е нечувано в Европейския съюз. Човек с такава биография и такава квалификация да заеме именно такъв пост. И според мен комисията, Европейската комисия, трябва много внимателно да се запознае с положението. Господин Калфин има думата за една минута. Госпожо председател, аз искам веднага, за да няма недвусмислия, да кажа, че Атака е антиевропейска ксенофобска националистическа партия която е далеч от европейските ценности. казвам го сега казвам го и тогава когато правителството на борисов се държеше на гласовете на атака при вотовете за доверие които искаше в парламента. днес положението е същото само че ключът атака да не е решаваща в парламента е в герб в партията на борисов ние не можем да ги обвиним че отиват на работа в парламента. тогава когато на борисов партията влезе в парламента тогава атака няма да бъде решаваща. и господин вебер искам да ви кажа че председателят на европейския парламент председателят на парламентарната група на социалистите преди седмица говориха и с президента на българия и с борисов лично призовавайки го да влезе в парламента. той отказа. кога вашите лидери са направили това нещо? или само може да критикувате социалистите в македония и в албания за това а не погледнете собствената си група? благодаря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 Благодаря. Продължаваме дебата. Давам думата на господин Галер. Вече много време отделихме на тази размяна. Ще говоря на английски по изключение. Главният проблем в България е, че в последния момент бившата номенклатура и нейните наследници в бившата социалистическа партия и в други групировки, свързани с руските олигарси. Защо се получи това? външният министр Вигени какво прави. На първо място връща обратно доносници на дипломатически постове. Как, защо се затвори офисът за борба с корупцията, въпреки че те си сътрудничаха чудесно с други държави членки. Това разбира се, е заплаха за финансовата олигархия и това означава влизането в играта на медийният магнат. Трябваше по някакъв начин да ми се поблагодари. Господин Станишев е всъщност координаторът на всичко това, а той е председател на ПЕС предполаг, предлагам малко да го скастрите. Благодаря. Разправе са лако корисне, че е разяснил размере в държавах членицах. Господин Сверим, думата. Благодаря, господин председател. Подобен тип дебати мож, могат да бъдат полезни само ако се прилагат едни и същи стандарти към всички държави членки. В посткомунистическите държави често се случва да се увеличи евроскептицизма и популизма. Има и други проблеми. Ние, като социалисти, трябва да гарантираме демократично бъдеще за тези ст... страни. Ораторът говори прекрено бързо. Бивша премиера. Парадокс па е да сте тако герб. Парадоксът е следният – Положението в България е изключително тежко. Госпожа Йотова, заповядайте. Председател, всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен и аз искам да благодаря на тези, които вчера го поискаха, макар че малко ще го претупаме днес, защото няма да имаме достатъчно време важно е защото ще се разсеят много митове и легенди тук в пленарната зала. първо политическа партия герб заради която става целият този дебат спечели най много гласове на последните избори но не можа да състави правителство изпадна в тежка изолация защото нито една политическа партия не пожела да подкрепи такова правителство. вместо конструктивна опозиция напуснаха парламента и не ходят на работа. съставено е в българия законно правителство което не се подкрепя от политическа партия „Атака”. Тя гласува против всякакви закони, против всякакви решения. Единствената „грешка” в кавички на тази партия е, че ходи на работа. Правителството в България е само на един месец и трябва да му се даде шанс да продължи и да докаже своята програма. Господин Малинов уважаеми господин председател уважаеми колеги евродепутати! два пъти за последните шест месеца политическите събития в моята страна стават предмет на дебати в тази зала. между предишното и сегашното обсъждане в българия се случиха масови протести оставка на правителство предсрочни избори ново правителство на социалистите нови протести вероятно ще има и нови предсрочни избори. доверието в политическите партии е на рекордно ниско ниво. в такава ситуация голяма част от българските граждани наистина дават ухо на това което ще кажат европейските политици и институции. за жалост те чуват пълно съвпадение на европейските гласове с гласовете на политическите партии и политици от които те са снели доверието си. крайният резултат от всичко това е че към разочарованието на българите от собствените им политически партии ще се добави и трайно разочарование от европейските партии. а нима има по благодатна почва от това за развитието на евроскептицизма и крайния национализъм. искам българските граждани да видят че европейските партии и политици в тази зала защитават своите принципи с по голяма настойчивост отколкото своите членове. искам дори с цената на директен конфликт с близки до тях политици в българя те да защитават своите ценности Госпожа Любчева сега. Госпожа Любчева има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаваме волята на мнозинството днес, за да има такъв дебат в парламента, защото уважаваме демократичните принципи. Но този дебат има нужда от много повече истина, отколкото се предлага от представителите на ГЕРБ и партията, която ги подкрепя правителството на герб изведе хората на улицата поради катастрофалните резултати от неговото управление. тогава нямаше дебат в европейския парламент. сега когато правителството не е на герб такъв дебат се предизвиква. нещо повече господин вебер определя че борисов трябва да бъде премиер на българия. нито една партия обаче не желае да работи с тях бих желала да дам малко повече истини. нека не забравяме че ситуацията в българия е извънредна поради следните причини народът поиска оставката на правителството на герб след три и половина години търпение служебно правителство което не успя да подготви честни избори опит за фалшифициране на изборите с хиляди фалшиви гласове разкритие за тотално подслушване на политици бизнесмени и други как обяснявате това уважаеми колеги на подкрепящите ви партии в европейския парламент? Благодаря. Приемате ли карта, госпожо Любчева? Реплика от господин Ковачев. Приемате ли? Да, заповядайте, господин Ковачев. За съжаление, госпожа Любчева тя може би не е била преди това тук не зная че имахме дебати много често които бяха инициирани от бсп и от ДПС в тази пленарна зала срещу правителството на герб но по важното е недейте да говорите от името на народа че народът направил така народът направил онова. народът в българия за щастие вас не ви иска и не са гласували за да има правителство на бсп с ДПС което е, се поддържа чрез парламентарното поведение на партия атака аз бих повторил въпроса отговорете дали без парламентарното поведение на партия атака би имало правителство на орешарски или не? Благодаря. Госпожо Любчева, заповядайте за отговор. Българският народ се произнесе на изборите. и Има парламентарно представени партии, които работят в парламента, с изключение на партия ГЕРБ, която бойкотира и унижава една национална институция.

фактът че в продължение на две години правителството на бойко борисов се ползваше с официалната и безусловна подкрепа на „атака” а тогава за енп в това нямаше никакъв проблем не е ли двоен аршин? фактът че когато правителството на герб превърна незаконното подслушване на политици бизнесмени и журналисти в постоянна практика енп беше глухо и сляпо а сега когато новото правителство се опитва да въведе ред и отчетност енп вижда опасност това не е ли двоен стандарт? фактът че герб наложи рекета над бизнесмени и на медии с мафиотски методи и изнудване заради което българя все още не е в шенген енп го намира за приемливо а сега когато се насърчава диалог с гражданските организации и бизнеса на енп това не му харесва. не е ли отново двоен стандарт? двоен стандарт уважаеми господин вебер е цял мандат да подкрепяте популизма и авторитаризма на герб а сега да се изправяте като съдник на едно правителство което е само на един месец и се опитва да върне българя по пътя на демократичното развитие. ето това е двоен стандарт! Voilà qui termine la procédure catch et je donne la parole à la commissaire. Благодаря. И така приключваме дебата и започваме с спонтанните изказвания. Всъщност това бяха те. Сега госпожа Рединг. Благодаря. Само да кажа, че комисията ще продължи да наблюдава развитието на събитията в България и ако има нарушение на европейското право или е, е, риск за нарушаване на европейските ценности, ще взема отношение, ще се намеси. Неколкократно вече чухте това днес след обед, поне няколко пъти, защото изявленията на комисията в дебата за Унгария тази година, миналата година, даже още днес, именно това показват че действията на комисията, надзора, който упражнява върху една държава членка, тя няма да се поколебае да прехвърли и в друга държава членка. Знаем, че настроенията са поляризирани, духовете са настръхнали в момента, така че пледираме за стабилност, за просперитет, за консенсус в името на благото на тази държава. Днес проведохме два дебата и тези два дебата показват колко е важно за Европейският съюз като цяло върховенството на закона. Има инструменти вече, които използваме и бихме могли да си извадим вече пука от тяхното прилагане. Това, което ни остава да направим е как да се справяме с тревогите, с безпокойствата, които едно такова нарушение на човешките права и на върховенството на закона пораждат. Същото се случи в случая с Унгария. Заедно, ръка за ръка, с правните органи ще работим за общия интерес. Право на европейските граждани е да бъдат защитени техните права и свободи навсякъде. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Давам думата от името на съвета на господин Левки Чутис. Благодаря, господи, госпожо председател, уважаеми дами и господа евродепутати, госпожо Рединг. Изслушах много внимателно дебата и си записах. Записах си различните становища, които бяха изразени в течение на този дебат. Не би било логично сега като представител на съвета да взема отношение по различните, отношения, по различните мнения изразени за политическата обстановка в България. Едно е ясно обаче. Събитията там вълнуват всички. И именно това ще предам на колегите в съвета. Благодаря. Благодаря ви за това, че дадохте възможност на ротационното председателство да присъства и проследи този дебат. Благодаря. Благодаря. Член 216 по силата на този член ви информирам, че няма изразени противни становища и коригиращото становище